Is it possible to start? Колеги, дали можем да почваме? Извинявайте, дали не е време да почваме? Good afternoon. Добър ден. Good afternoon. Добър ден. Благодаря ви много за това, че сте тук. Дали можем да приемем дневния ред? Благодаря. Както обикновено, ще направя съобщението, че нашата среща се предава по интернет. Също така имаме бюлетин, който е на разположение на последното ни заседание. Ви казах, че изписите за гласуване вече са налични онлайн – и съвсем скоро след това заседание получихме един чудесен имейл от журналист, който се опитва да следва работата на парламента, който ни каза колко е полезно за тях да имат този документ и да могат да следват гласуването. Това е много по-добре, отколкото при други комисии, особено в кавички, цитирам, ЕКОН. Така че много благодаря на секретарята за това, че качи списъка за гласуване онлайн. Надяваме се, че всички останали комисии ще започнат да следват нашия пример и ще говоря за това с господин Готиери. Сега, актуална информация за тристаните преговори и други събития. Да говоря ли за единния пазар при телекомите понеделник? Добре. Имахме първата среща по тези три странни преговори в понеделник. Ако си спомняте, текста се гласува в парламента почти, почти, преди почти една година и ни отне горе-долу една година трите страни да се съберат на преговори. Имахме дълго течащ обмен на мнения по сериозните въпроси. Пилар Дела Кастел от комисия ИТРЕ е докладчик и тя застъпва много силно необходимостта да се имат предвид позициите на парламента, особено преключване на роуминга и един силен подход във връзка с така наречената интернет неутралност. Имаше много информация и от парламента, и от комисията. Във връзка с това, че в текста на съвета нищо не се казва за спектъра, защото това е свързано с по-добра дигитална структура из цяла Европа. Аз самата няколко пъти се намесих във връзка с а, въпроси, свързани с правата и неправителствените организации, особено във връзка с прозрачността и защита на потребителите. Надявам се, че всичко това ще може да влезе в следващата редакция на текста. Съвета обеща, че отново ще разгледат онова, което ние сме написали за крайния потребител, извинявайте, не неправителствена организация краен потребител, ако, например, не ви се предоставя онова, което е разписано в договора от страна доставчика. И силно защитих тезата, че ако искаме да имаме единен пазар в областта на телекомуникациите, то за нас е от изключително значение потребителите да могат да сравняват договорите, т.е не само потребителите да знаят колко ще платят за роуминг, а да могат да сравнят информацията в различните договори. Надявам се, че доста от това ще може да влезе в текста. Латвийското председателство, въпреки това, даде ясен сигнал, че ако искаме да имаме пакет за а, единния пазар в областта на телекомуникациите по време на тяхно председателство, те няма да могат да излезнат с глава за спектъра. Казаха, че няма достатъчно мнозинство в съвета това да се случи и за това се фокусират върху въпросите свързани с роуминга и мрежовата неутралност. Но те казаха, просто повече не могат да направят в тази област. След няколко седмици ще има още един кръг от тристранните преговори и се надявам, че ще можем да постигнем достатъчно напредък, който ще докладвам пред вас. Моята група, аз бях докладчик от страна ИТРЕ и казах на ЕКАРЕ, че ако искат, може друг техен член да дойде и да поеме това. Иначе аз оставам докладчик от Комисията вътрешен пазар. Това беше много ясно. Ако искате аз да разделя тези си роли, няма проблем, но вашето мълчание е съгласие, че за момента нещата работят по начина по който са. Аз съм много силно защитавам приоритетите на, нашите, на нашата комисия, защото това е ключова част от функцията ми на председател. Виждам, че още няколко колеги се присъединиха към нас. Дали можем да разгледаме становището за едноличните дружества с ограничена отговорност? Нека разгледаме измененията. 244 Давам думата директно на докладчика. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Да, наистина, тук имаме огромно количество изменения, 113 от мен и 130 отгоре, внесени от различните политически групи. Така че всъщност всички политически групи взеха участие в насенето на изменения. Това явно показва колко е важно досието и също времено различията и приликите в мненията. Наистина искаме да стигнем до насърчаване на предприемачеството, увеличаване на заетостта и също така подобряване на економиката. Всичко това е в обхвата на доклада от комисията. Да, искаме да постигнем тези неща, но искаме да ги постигнем по различен начин. Не е необходимо да избираме един и същи подход. Тъй като има ужасно много изменения, ще почета пред вас тези, които са по-важни. Започвам с 116 което е внесено от различни членове на социалисти и демократи, не само от Имко, но и от Юри и от Комисията по заетостта. Като цяло в тези изменения се иска напълно да се отхвърли предложението на комисията. Това трябва да кажа е обща политическа, гру... политическа линия на моята група. Друг проблем с предложението на комисията е към кого трябва то да бъде об... насочено, защото да, малки и средни предприятия, но те са различни и има общо съгласие, че не искаме да създаваме 29 различни режима. Така че според нас това трябва да бъде заречено. Така е според внесените изменения. Има доста изменения, в които се говори дали това трябва да има въздействие върху националното законодателство и решението е, че не би трябвало да се отрази на националното законодателство. Това не е приложеното поле на становището и повече от измененията постигат съгласие за това, че е редно да се спазва трудовото и дружествено право и съответната рамка в държавите членки. Така че пълната хармонизация на законодателството в държавите членки за едноличните дружества не може да бъде търсено и аз напълно го подкрепям това. Отново за единното седалище има много изменения, а именно, че разпоредбите на данъчното законодателство трябва да бъдат спазвани в държавата членка. И е наистина този въпрос тук показва сблъсък на мнения. е свързан с учредяването също ам, беше обект на много изменения. 183-то изменение всъщност ни предоставя решение, свързан с фалшивото наемане на работа. Мисля, че това е чудесно изменение. Разбира се, има изменения за онлайн регистрацията, електронната идентификация, до каква степен нещата ще бъдат а, честни и дали хората, които се регистрират онлайн, ще бъдат максимално откровени. Имаме и изменения за споделения капитал и едноличните дружества. Няколко наброя са измененията за споделения капитал. Дали трябва да има правни резерви? Какво трябва да представляват тези правни резерви? Като цяло това са нещата, по които има сериозно несъгласие в този важен документ, който обаче е много щекотлив. Съгласна съм, че системата за регистрация трябва да бъде улеснена, трябва да се намалят разходите, трябва да се намали бюрократичните спънки и трябва да се окоръжи повече бизнес в големия вътрешен пазар. Също но обаче не трябва да жертваме качество за количество, защото качеството е важно. Мисля, че всички ние искаме да стигнем до позиция, при която повече се получава от нашата економика, но можем да имаме различни пътища, за да постигнем това. Вярвам, че ще успеем да постигнем компромис. Благодаря ви. Sorry. Um, for the EPP. Арвен Стефанич от името на е НП. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям предложението, подготвено от Европейската комисия и смятам, че трябва да запазим целта на предложението. Да може регистрирането на нови фирми да бъде колкото може по-ефтино и по-бързо, така че те да могат да работят в единия пазар. Става дума за това какъв капитал трябва да бъде, най-много едно евро, за да може да се регистрират фирмите онлайн което ще намали административните разходи. Разбирам опасенията, за които стана дума и затова трябва да се опитаме да направим, намерим компромис. По, особено по отношение на упростяването на процедурите, процедурите, които трябва а, да отговарят на законодателството на цените членки. Подготвил съм също така предложение за компромис за създаване на а, правни възможности за а, намаляване на административните разходи, нещо, което е много тясно свързано с заетостта. Тъй като ние се нуждаем от предприемчивите хора. тъй като заедостта, знаете, е наш главен приоритет. Благодаря. Дан Топ. Благодаря. Ние също сме съгласни с току-що казаното за предложението на комисията. Подкрепяме предложението на комисията. Смятаме, че това е най-добрият подход към въпроса. Внесъл съм редица изменения които съвпадат с много от внесените изменения. Изменения, които целят усъвършенстване на предложението, но отговарят на общата насока на предложението на комисията. Не сме съгласни обаче с проекто становището, което според нас трябва да се предредактира. Моите изменения се отнасят до някои ключови въпроси, онова, което трябва е да се остави на националното законодателство от една страна и онова, което трябва да бъде общностен подход. А също така да запазим а, а, предприемателският подход а, към бизнеса. Също така предлагам да се заличат а, текстовете свързани с а, разпределението. Смятаме, не смятаме, че ежедневните изисквания, оперативни изисквания, а трябва да се уреждат от европейски закони. По въпроси като регистрация онлайн и капиталовите изисквания може да се е, намерят е, компромисни решения. Капиталовите изисквания трябва да бъдат колкото може по-низки и трябва да има колкото може по-малко ограничения пред създаването на а, нови предприятия. И без друго не е лесно да се започне нов бизнес, а, за да създаваме допълнителни бюрократични пречки. Съгласни сме а, капиталовите изисквания да бъдат минимални, в случая 1 евро. Другия въпрос е въпроса за отношението към тези неща. Не трябва да се плашим, ако а, че някои, а, някои фирми ще е, се провалят. Е, не може да постигнем нищо, ако не опитваме. И затова въпросите като неплатъжесепността, като фалитите, трябва да се приемат спокойно. И политиката на европейско равнище трябва да бъде такава, че да стимулира хората да създават търговски дружества, да създават работни места. Е, и ние Обсъдихме тези въпроси с колегите и те са в, поддържат тази позиция. Мисля, че това, от което се нуждаем, е промяна в мисленето. Трябва да създадем нови работни места, повече работни места. Разбира се, това не е кой знае колко лесно, но възможността за регистриране на бизнес онлайн е, ще може да играе ключова роля. Това може да промени Европа. Значи трябва на всяка цена да имаме лесна регистрация на дружествата онлайн при пълна сигурност. Имайте предвид, че в някои страни като Естония, примерно от години се гласува по интернет, а, така че няма да е особено трудно да се регистрират дружества онлайн. Няко... Не, не е необходимо някой да, да дойде ви посети или пък вие да трябва да посетите някакво учреждение, за да регистрирате а, търговско дружество. А, тук няма да трябва да се намесват нотариуси. Въпросът трябва да е пределно прост и цифровизацията на този процес е особено важна. Значи, колкото може по-малко административни натоварвания трябва да има в този процес. Трябва да има цифрови договори, типови цифрови договори, а, а, цифрови а, шаблони за учредителен акт. И, и е, трябва е, да имаме също така е, възможност за безвъзмезна помощ от страна на комисията. Успяваме да прахосаме толкова много средства за различни проекти за подкрепа. Нека да дадем 1000 евро на младите, които искат да започнат бизнес и те ще усетят, че Европейския съюз прави за тях нещо хубаво и им дава възможност да работят. Това са, не са големи суми в рамките на нашия бюджет, но ще дадат стимули на хората да се опитат да направят нещо. А нека се опитаме да осъществим тази идея. Sorry, sorry. Юли Мастелка и Джулия Реда. Извинявайте, председателката казва. Но Паско иска преди това думата от името на зелените. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря. Искам колкото може по-ясно и спокойно да кажа, което имам да кажа, за да може многобройните журналисти, които следят нашата работа, да разберат за какво става дума. Преди всичко искам да представя извиненията на Жулия Веда, защото казаха ми, че технически проблем и е попречил да се изкаже на време под изменението, за което става дума така че ще прочета това, което Жулия, Юлия е поискала да, което ми е представила. Смятаме, че тук може да се добави голяма добавена стоеност, без всякакви рискове. Ще се защитат економическите интереси, но ще се дадат и възможности но ще се създадат и възможности за злоупотреби. Ще може да се създават предприятия пошески кутии. Затова е, е най-малкото. Говори се за пакет за фискална прозрачност. А, но тук има много въпроси. Едва ли ще може да се установи кой е истинският притежател на подобни дружества почтенски кутии? а в крайна сметка ще се наруши възможността за справедлива и лоялна конкуренция между дружествата. По всички тези причини групата за, на зелените смята, че предложението трябва да бъде отхвърлено. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Мистал, като току-що влезе в залата. Искате Okay. In which case, Andreas Schwab. Андрея Шваб в такъв случай. Äh, Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата. Според мен е очевидно, че всички сме на едно мнение. Трябва да подпомогнем тези граждани, които искат да стартират бизнес и да им дадем възможност да го направят възможно най-бързо. И всички всички препятствия да бъдат лесно преодолими. Сега, как е, процедираме в тези случаи? Трябва да уточним обаче. Позволете да уточним, че не можем да заявим просто, че сме против бюрократизацията. Разбира се, че има какво да упростим. Именно това ни е работата. Но Ясно е, че най-напред трябва да действаме предпазливо, за да не се превърне стартирането на бизнес в стартиране на предприятие Пощенска котия или някаква друга измамническа афера. Имаме примери, многобройни такива, които можем да цитираме, за да стане ясно как понякога се укрива лицето, което стои зад дадена фирма. Регистрирането онлайн всъщност се явява стартиране на бизнес задочно. Така че предлагам да действаме по-предпазливо. Благодаря. Евелин Гепхарт и Мария Гардини. Много благодаря. Аз също започвам с благодарности за колегите по повод на чудесно свършената работа. Знаем, че това не е лека, лек доклад. Създаването на фирма, стартирането на бизнес е вече достатъчно сложна дейност, а пък когато го смесим с регулиране или дерегулиране, наистина нещата стават много деликатни. Според мен в предложението на Европейската комисия има много празни места, особено в областта на трудовите права на трудещите се тези правни лагуни трябва да бъдат запълнени и за това не можем само да вдигаме лозунги за дерегулиране, и след това да даваме възможност на предприятията на вече съществуващи фирми да се скрият зад фасадата на така нареченото еднолично дружество с ограничена отговорност за съкръщение на английски СУП. Аз самият изпитвам някои затруднения да разбера точно за какво става дума, когато говорим за онлайн регистрацията. Смятам, че трябва да засилим гаранциите срещу всякакъв вид измами, които могат да се получат при регистрирането онлайн. Трябва да има цял процес контролни механизми и мониторингови механизми, които да гарантират, че лицето, което регистрира онлайн пред фирмата, е наистина лицето, което ще ръководи бизнеса. Благодаря. Maria Grapini. Госпожа Грапини. Mulțumesc uh, mult și eu încep prin a felicita Много благодаря. Благодаря и поздравления на докладчика, както и на всички, които са си сътрудничали с него. От броя подадени изменения става ясно, че доклада буди интереса на много политически групи. И ние се опитахме всъщност да превърнем предложенията на комисията в законодателно предложение. И аз съм на мнение, че ако не внимаваме, можем да създадем този въздух под налягане, който да гръмне в дългосрочен план. Разбира се, че в краткосрочен план това може да означава стабилизиране и борба с безработицата, но в дългосрочен план тези гаранции също трябва да бъдат достатъчно устойчиви фирмите, които се регистрират онлайн без какъвто и да било контрол и отчетност, може наистина след това да фалират и освен това да дадат карт бланш на нелоялната конкуренция. Обикновено всяка фирма, всяко дружество принадлежи на своите акционери и се управлява от един ръководител, менеджер, който в крайна сметка носи отговорността за дейността на тази фирма. Когато си спомним обаче за началните изпитвания с онлайн регистрацията не мога точно да кажа дали има проверка на самоличността на лицето, което регистрира фирмата или не. Затова смятам, че трябва да гарантираме контрола и носенето на отговорност от страна учредяващият електронният бизнес. Именно това е съдържанието на моя на моето предложение за изменение. Разбира се, че трябва да опростяваме нещата, но нека да не бъркаме простотята на организацията с зачитането на субсидиарността и с контрола върху самоличността на учреждяващите бизнес. Смятам, че има начин да се постигне това. Смятам, че може да се преодолеят съмнението, което съществува в момента за онлайн регистрацията и нейната сигурност. Благодаря. Thank you very much. Um, Много благодаря. Чудесно чудесни изказвания направиха колегите. Що се отнесе сега до проекто становището, може би последното бе най-важното, а именно понятието СУП, едноличен, еднолично дружество с ограничена отговорност. Предложението е то да се заличи изцяло, както и националните държави да продължат да прилагат, така както го правят в момента, законодателството свързано с стартирането на бизнес, на традиционен бизнес, е същото да се запази и при стартирането на електронен бизнес, по електронен път. Надявам се, че ще намерим споразумение за това как да примирим двете позиции. Благодаря. Благодаря ви аз, казва председателката. Благодаря на всички за изказванията, както и за уверението, като изразявате за това, че ще стигнем до споразумение. На 23 април изтича срока за изменения и на 7 май ще трябва да гласуваме тук в комисията ИМКО. И сега минаваме към гласуванията. Има много колеги, които идват за гласуването и първият доклад е към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост, план за действие на Европейския съюз. Това е доклад на Катрин Стайлер. Това е всъщност становището на Катрин Стайлер за доклада, който се разписва в Юри. Изменение номер 1. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. Кой е за, против, приема се. Второ изменение, компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 3 за. То е всъщност е на две части. Първа част за, против, въздържали се, Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се. Всъщност проверка тук. We got too many. Um, no. Okay. Close, close the list. That's carried. Приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 14, 15 до 19 са покрити вече от един компромис, така че 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Пето компромисно за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 6 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, с всъщност устното изменение на госпожа Реда за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 32 отпада. 33-то. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 34-то се оттегля. 35-то. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 36-то за. Против? Въздържали се. Приема се. 37-то е заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. И така, за цялото проектостановище, моля гласувайте електронно за текста с изменения. Благодаря. Още трима трябва да гласуват. Okay. That's carried by 30. 33 за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления на докладчицата. И така, тези, които Току-що дойдоха от заседания на други е, парламентарни комисии. Поздравявам ги с добре дошли и нека да се присъединят към нашата работа. Вторият доклад е също на Катрин Стайлер за прилагането на директива за хармонизирането на някои аспекти на авторското право и на сродните му права в информационното общество. Компромисно изменение номер едно. За, против, въздържали се, приема се второ изменение. Кой е за, против, въздържали се, отпада, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно за, против, въздържали се, приема се. 11. За, против, въздържали се, приема се. 12 с устно изменение на Вирджини Розиер. За? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. 13 за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 за? Против? Нека да проверим, ако обичате. 14 14-то изменение. Отхвърля се. След това 17 и 18 също отпадат. Стигаме до компромисно измерение номер 3, първа част. Кой е за? Против? Това трябва да се провери, ако обичате. Първа част на компромисно изменение номер 3. Приема се втората част на компромисно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега, 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се. Нека да проверим, ако обичате. Um, e Един колега от е, НП гласува в повече. Um, Приема се. Това бе 29-то. Продължаваме нататък. Компромисно изменение номер 5. Кой е за?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 всъщност компромисно изменение 6, нека да го проверим. Приема се 21 на 16. Един въздържал се. Минаваме към 51 изменение за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, Приема се 53-то с устно изменение за против въздържали се отхвърля се. Нека да проверим. This is amendment 53. Гласуваме електронно за 53-то. Край на гласуването. Отхвърля се 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 7 за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 9 за. Извинете, Извинява се председателката. 63-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 9, първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част. Кой е за? Против. Мисля, че трябва да проверим, ако обичате. Девето компромисно изменение, втората част. Край на гласуването. Един глас. 19 на 20. Приема се. Компромисно. Всъщност трета част, извинете. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Сега 70-то. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се 72 за, против, въздържали се, отхвърля се компромисно изменение номер 10 първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се втора част, за, против. Ще го проверим отново втората част на компромисно изменение номер 10. Начало на гласуването. Отпада с един глас. Не можа да се прогласува. Минаваме по-надолу. Прощавайте. Това бе 72 и го отхвърлихме. Приключихме с други думи компромисно изменение номер 10 и стигаме до края по този начин, така че гласуваме за цялото проекто становище електронно. Начало на гласуването. Още трима останаха да гласуват. Край на гласуването. Приема се с 34 на 3. Двама въздържали се. Благодаря. Поздравяваме докладчицата за постижението. Минаваме към следващото становище. Препоръка на комисията за трансатлантическото споразумение за инвестиции и търговия. Дита Харанзова е докладчика. Вярвам, че дамата ще желая да се изкажа. Благодаря ти, Вики. Искам само да дам актуална информация на колегите за последните развития. Последната седмица Европейската комисия и САЩ излезнаха със съвместно становище за обществените услуги, което съответства на нашия компромисен текст и в което се казва, че обществените услуги ще бъдат изключени от обхода на преговорите. Надявам се, че това отговаря на част от притесненията, повдигнати от гражданите, че ще ни позволи да се фокусираме върху други по-важни аспекти от тези преговори. По нашето становище искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за сътрудничеството, съвместната работа, компромисите, по които сега ще гласувате, като цяло са обект на съгласие от повечето политически групи. И това е ключовото послание, което нашата комисия иска да отправи по отношение на обществените услуги, обществените поръчки, малките и средни предприятия, потребителите, сътрудничество и други а, теми. Разочарован съм от последния компромисен текст на социалистите и демократите, защото ми се струва, че темата не попада в, под а, обхвата на дейностите на тази комисия. Това е което искам да помоля колегите да имат предвид по-голямата картина, когато гласуват за този текст. I can't give more people the floor. Към момента не мога да дам думата на повече колеги, освен ако не е абсолютно задължително и е свързано с нещо с списъка за гласуване. По тази тема вече достатъчно често са обменени мнения. Изменения първо и второ са технически. Трето и четвърто се гласуват като заличаване за, против. Ще проверим електронно. Изменението, измененията се отхвърлят, тъй като имаме равен брой гласували за и против. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, пада. Компромис 2, изменение, а, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27, за, против, въздържали се, приема се. 22, за, против, въздържали се. Извинявайте, това се отхвърля. Минавам към номер 21. За. Против. Въздържали се. Пада. За. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 е оттеглено. 50 за. Против. Въздържали се. Пада. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 203 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 157 Ако някой иска да проверим нещата, ще ги проверим, няма проблем, но аз мисля, че за сега се ориентираме. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинявайте, извинявайте, поправя се председателката. Приема се. Компромисно изменение 3 се приема. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 70-то изменение е техническо, 71-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 5, допълнен от устно изменение, внесен от НЕП, за, против, въздържали се, приема се. 88 изменение, което е допълнение към компромисно изменение 5, за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинявайте, поправя се председателката. Приема се. Опитвам се да бъдем достатъчно бавни, за да можем да проверяваме всичко по два пъти, така че наистина пак казвам, ако някой иска да направим проверка, ще спре, ще я направим. 110 изменение за, против, въздържали се, приема се. 111 изменение за, против, въздържали се, отпада. 116 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 132 изменение. То е техническо. Изменение, компромисно изменение 8, за, против, въздържали се, приема се. 149. Повтарям изменение 149, параграф 7а, за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 155-то изменение, което е допълнение към компромисно изменение 9 за. Моля гласувайте сега. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 165 за. Извинявайте, всъщност това се отхвърля. Стигаме до а, компромис 10. На две части ще го гласуваме. Част първа за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Okay. To... И така, колеги, стигаме до 114 изменение на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се. Извинявайте. Дали можем да проверим 114? Моля гласувайте електронно по 114 изменение.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се. но изменение 14 се приема. 100 и 15 в допълнение за, против, въздържали се, приема се. 218 и 222 са оттеглени. Компромис 15 за. Против, въздържали се, приема. А, извинявайте, от, отхвърля се, но нека проверим с електронно гласуване. Компромисно изменение 15. That falls. Отхвърля се. Изменение 159 за. Против въздържали се, при... отхвърля се. 48 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега ще ви помоля да гласувате по цялото становище, така както е така както е изменено с гласуваните изменения. Моля, гласувайте. Приключихме гласуването. 20 на 18 гласа с един въздържал се. Приема се. Благодаря ви. Госпожо Гехард, благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Хранзова за свършената работа. Тя работи чудесно с нашата група. Има обаче някои червени точки за нас. Най-вече свързани с услугите от общ интерес. Имаше положителен списък, който не влезе в становището, а също така Имаше и нещо свързано с, с нашето предложение по STS и по какъв начин нещата могат да бъдат направени по-добре. За съжаление, тези неща не бяха включени поради тази причина. За нас не е възможно да подкрепим това становище. Много съжалявам. Защото иначе бихме имали много по-ясна позиция в Комисията за защита на потребителите. Thank you very much. Благодаря. Благодаря за това а, разяснение. Отбелязвам, а, че някои от пунктовете, които споменаха, не влизат в а, правомощията на този комитет. Вероятно ще трябва да подигнете този въпрос на други места, където е уместно тези теми да бъдат разглеждани. Беше прието становището с голямо мнозинство и аз съм сигурна, че ще продължим да предполагаме усилията, за да усъвършенстваме този текст. Благодаря, че обяснихте какви са вашите червени линии. So I've, I've just... И така. По следващото становище. На осма страница от списъка за гласуване за изменение 131 господин Бойсос го е внесъл. Там е поискано разделно гласуване. Това изменение не е обхванато в 13-ти компромис и ще трябва да гласуваме това изменение 131 отделно от компромиса, отделно от 13-ти компромис. Обяснявам това преди да започнем гласуването. Александра Морети от групата на социалистите е оттеглила 42-ро изменение. Тоест 42-ро изменение е оттеглено. То е съвсем в края на списъка за гласуване. Четиридесет и второ изменение. Искам само нещо да кажа. Имам групата НП има проблем с изменение 116. Това е само групата на НП. Ако социалистите искат, те може да го гласуват. Председателката. А, сега ще гласуваме значи, за проекто становището, представено от Лара Коми, за предложението а, за а, становище относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация, търговските тайни, така наречени. И веднага преминаваме изменение номер 16. За, против, въздържали се, отпада се. Седми компромис, за, против, въздържали се, прият. 13 компромис на три части по първата част, за, против, въздържали се, Приема се по втората част, за, против, е, въздържали се. Приема се третата част, за, против, въздържали се. И третата част се приема. Искате проверка? Добре, проверяваме по третата част на компромиса. Става дума за компромис 13. Трета част е също приета. 25 на 13. 73-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо е оттеглено. 70-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение. За, против, въздържали се, пада. 81-во изменение. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. За, против. Ще трябва да проверим по второ изменение проверка. Приема се с един глас мнозинство. 82 изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то за, против, въздържали се. 86 трябва да проверим. Проверка по 86-то изменение. Приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 90-то изменение за, против, е, е, отпада. 95-то за, против. 95-то проверка. Приема се. 96 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 97 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 98 за. 98 и 99 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се 11 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Мисля, че се приема 106-то, но нека проверим. Става дума за 106-то изменение. Гласувайте, моля. Отхвърля се, съжалявам. Стои седмо за, против, въздържали се. Отхвърля се 108 за, против. Не, не е ясно дали се приема. Проверяваме 108. Отхвърля се. 109-то. Това е обхванато от компромиса, така че гласуваме трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 111. 113 се от отпада. 12 ти компромис. А, приема се. И сега стигаме до 131 изменение. 131. Това е, а, което споменах в началото, изменението на господин Бусой. То не е обхванато от 13 ти компромис за против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 131. Отхвърля се. Трети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 149-то изменение за против въздържали се отхвърля се, 150-то за против въздържали се отхвърля се, 14-ти компромис за против въздържали се приема се, 151-во извинявайте, каза председателка, 155 за против въздържали се отхвърля се, 156-то за против въздържали се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 За. Против. Въздържали се. Приема се. Сто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 то е идентично. 108 изменение. За против въздържали се приема се. 167 за против въздържали се отхвърля се. 16 компромис за против въздържали се приема се. 170 за против въздържали се отхвърля се. 171 за против въздържали се отхвърля се. 9 за против Девето изменение се приема. 176 за, против въздържали се, отхвърля се. 177 за, против. 177 трябва да се провери. И резултатът приема се. 173 за, против, въздържали се. Председателката, извинявайте, 173 отпада. Стигаме до 17 ти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърли се. 183 за, против въздържали се, отхвърля се, 184 за, против въздържали се, приема се. 186 и 187 гласуваме заедно, те са идентични, за, против въздържали се, приемат се. 188 за, против въздържатели се, отхвърля се. 10 за, против въздържали се, приема се. 11 за, против въздържали се. 11 изменение.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 Става дума за заличаване, за, против, въздържали се. 196 отпада, тъй като устното за заличаването на точка А е прието. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 200 пада.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 против въздържали се, отхвърля се. 22 компромис за, против въздържали се, приема се. 216 изменение за, против въздържали се, отхвърля се. 217 за, против въздържали се, отхвърля се. 218 за, против въздържали се, отхвърля се. 23 компромис за, против въздържали се, приема се. 221 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 222 и 223 заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се 224 за, против, въздържали се, отхвърля се 225 за, против, въздържали се, отхвърля се 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим резултата от гласуването за 226-то. Отхвърля се. 227 за, против въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се. Проверка. Проверка за 22 изменение. Приема се. 26-то за, против, въздържали се. Отхвърля се 25-то за, против, въздържали се. Отхвърля се 27-то за, против, въздържали се. Отхвърля се 28-то за, против, въздържали се, отхвърля се 29 за, против, въздържали се, отхвърля се 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, пада. 35-то за, против, въздържали се, при... от... отхвърля се поправя се председателката, 35-то. Ще трябва да проверим резултата от гласуването за 35-то изменение. 35-то. Ако обичате отново, гласуваме по 35-то изменение. Гласувайте, моля. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Добре. За 36-то. Приема се. 37 за, против, въздържали се. Ще проверим и 37-мо. очевидно, че то е се отхвърля. 38 изменение отпада, 40 също, 41 за против, въздържали се, отхвърля се. 42 е оттеглено. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, а, извинявайте, 44-то изменение е отпаднало. Четвърто компромисно изменение е за. Извинявайте. Благодаря, че ми напомнихте. Няма защо да гласуваме. Той се обхваща от 15 компромис. Веднага минаваме на 51 во изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 то за против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 55-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 57-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 58-то за, против, против, въздържали се. Мисля, че също се отхвърля, но нека проверим. 58. Петдесет осмо се отхвърля. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то е оттеглено, 50... 61-во за, против въздържали се. Приема се 63-то за, против. Проверка за 63-то. Отхвърля се с един глас. 62 за, против, ще трябва да направим проверка и за 62. Още един трябва да гласува. Край. 62 се отхвърля с два гласа. 64 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 64. 64-то. That passes. То е прието. 65-то. За. Против въздържали се. Отхвърля се. 66-то е обхванато в компромиса. И в такъв случай сега гласуваме за документът като цяло. Още двама трябва да гласуват. Благодаря. Становището се приема. Поздравления за докладчика. Благодаря ви за търпението. Някои от тези гласувания бяха много близки едно до друго. Госпожо председател, Искам да благодаря на колегите, докладчици в Сянка, защото като се има предвид графика, просто беше чудо, че успяхме да свършим работата. Благодаря ви още един път за вашата помощ. Благодаря, казва председателката. И сега последното а, гласуване за тази сесия. И то е по, по становището на Паскал Дюран. А, а, чудо беше направено в много кратки срокове. Благодаря господин Дюран, че така бързо работихте. Става дума за предложение за регламент за, на съвета а, за Европейски фонд за стратегически инвестиции. Гласуваме. Първото изменение е 36-то. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 37 За. Ще трябва да проверим 37 Проверка по 37 Още трима трябва да гласуват. Още пет минути имаме да гласуваме. Още трима души, моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието с 5 гласа. Компромис. Първи компромис за, против, въздържали се. Прият.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 53-то за против, въздържали се, отхвърля се, 54-то за против, въздържали се, отхвърля се, 55-то за против, въздържали се, отхвърля се, 56-то за против, въздържали се, отхвърля се, 50, извинявайте, каза председателката, седми компромис, за против, въздържали се, приема се, 60-то изменение за 60-то изменение е прието. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, Извинявайте, 11-то е, пада, 78-то пада, 80-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 82-ро изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 83-то за, против, приема се, Искате да проверим ли? 83-то, мисля, че се приема. Проверка. 83-то. Приема се. 84-то. За. Против, въздържали се. Приема се. 85-то. За. Против, въздържали се. Мисля, че 85-то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 93-то също заличаване и 94-то за, против, въздържали се, приемат се. 95-то Деветдесет пето за, против, ще трябва да проверим проверка на резултата за 95-то. Приема се. И сега съображенията. 12 за, против, въздържали се. Приема се. 13 за, против, въздържали се. Отпада. 14 за, против, въздържали се. От, отхвърля се. 15 за, против против въздържали се, приема се. 16 за, против въздържали се, приема се. 17 за, против въздържали се, приема се. Първо за, против въздържали се, приема се. На три части втори компромис. По първата част за, против въздържали се, приема се. Втората част за, против въздържали се, приема се Отхвърля се. Третата част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тук всичко отпада до Осми компромис. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 30 изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърли се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 32 изменение. 32. Проверяваме, проверяваме резултатът от гласуването за 32-ро изменение. Приема се. А, съжалявам, казвам председателката. 33-то отпада. Трето за. Против. Въздържали се. Мисля, че трето се приема. Проверяваме трето изменение. Още един трябва да гласува. Приема се. 34-то за. Отпада. 34-то отпада. И сега окончателното гласуване за проекта становището като цяло. Благодаря. Приема се с 30 гласа за, 6 против и 2 въздържали се.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 Thank you. If we can move to the next part of our agenda. I'd like to thank... И така минаваме към следващата точка. Благодаря на всички за участието в а, а, гласуванията. Аз ще председателствам докато се върне председателката, така че давам думата на Иржи Пошпил от НП. Колеги, дали може да напускате залата малко по-мълчаливо? Господин Пошпил, тук сте за представяне на пределни стойности на емисиите и одобряване на типа двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника. Благодаря. Нека накратко да ви представя нашият регламент на съвета и на парламента за двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника. Много е технично заглавието, или поне така и изглежда, но от правна гледна точка нещата са сравнително прости. Става дума за предел емисии на двигателите с вътрешно горене, които са разположени в а, извън пътна техника, която не се използва всъщност за движение по пътищата. Това, освен това е насочено и на редица други устройства, преносими устройства, които представляват известни технически усложнения, технически сложни са, но пак ви повтарям, от юридическа гледна точка нещата стоят по-просто. Това не е нов регламент, съществува вече Европейска директива 78 черта 68, която на времето е била модифицирана наколкократно. На практика се оказва, че директивата всъщност не е идеална, защото не покрива голяма част от подвижните средства от подвижната техника и някои от двигателите също така. За това решихме да разработим нов регламент, където да се уточни по-ясно пределите емисии на тези двигатели. В началото на предложението имате някои правни определения и ако погледнете ще видите, че всъщност тези определения са малко по-широки и обхващат също така и заместителните двигатели. Това е много интересен въпрос. Аз самият участвах в много дебати именно по повод на това до каква степен регламентът ще нанесе щети, така да се каже, на а, конструкторите, а и на ползвателите, които сега трябва да пристъпят към заместване на двигателите. И за това всъщност определих какво значи точно терминът замесвам. Ако имате мотриси, например, и по време на експлуатационният период на, този, на тази мутриса се налага смяна на двигателя, то сега идва въпроса до каква степен този регламент покрива съществуващите машини, мутриси, локомотиви и така нататък. Дали ги покрива или съгласно а, регламента двигателя трябва да бъде изцяло заменен с нов. Оказва се, че ако имаме вече съществуваща машина и заменим само с нов, сменим двигателя, то тогава регламентът не се прилага. Новите двигатели имат нови характеристики, нови параметри и следователно тези нови двигатели не могат лесно да бъдат подменяни, използвани като подмяна на старите, на съществуващи вече апарати. Целта, разбира се, е екологична, опазване на околната среда, качеството на въздуха и прочие, прочие. И освен това, целта е да се изработи регламент, който да бъде лесно приложим, т.е. конструкторите да имат достатъчно време, за да разработят параметрите за производството на новите части. Ако много прибързаме, това може да се отрази на възможността за реакция на конструкторите. Това е единия проблем. Вторият проблем е ползването на машините, например мутриси, които съществуват вече и които след влизането на новият регламент трябва да бъдат подменени, то тогава за тези случаи се предвижда преходен период, в който стария двигател може да остане е, и да се ползва за определен в регламента период. Т.е. това цели както да защити интересите на конструкторите и ползвателите, така и опазването на околната среда. Аз самият участвах в много обсъждания и много от а, сведущите в бранша ми, казвах, ми казаха, че наистина по време на а, експлуатационния живот на дадена машина няколкократно даже се случва да и се поднови а, двигателят. Както ви е, казах в самото начало, от юридическа гледна точка няма кой знае какви е, затруднения. Целта е да се изработи по-добър регламент, който да ограничава газовите емисии нашата, нашето предложение, свързано не само с количеството и с обема на изхвърлените въздуха частици, а и с тяхната маса. Тоест, държим сметка в по-голяма степен за опасният характер на тези частици за околната среда, т.е. това е подобрение спрямо предходната директива. И това е от мен, това е в кратко доклада. Предложението е удачно и отразява нашата воля да засилим правната сигурност и да произведем един по-добър регламент, по-добър за тези, които ще го ползват. Разбира се, съществува и ясно изразена воля да не се осложнява достатъчно да в излишна степен живота на конструкторите, както и на ползвателите. Благодаря. Um, Благодаря на нашия докладчик. Това наистина беше чудесно обяснение на нещата, за които говорим. Има няколко наброй докладчици сянка. Сега давам на Мария Графини за социалисти и демократи. Благодаря много. Благодаря на докладчика, тъй като самия доклад е доста труден, много технически, но пък също времено и доста важен. Аз съм инженер и разбира се, опитах се да прочета нещата няколко пъти, опитах се да разбера какво се има предвид с тези изменения на директивата. Разгледах направените предложения и ще внеса няколко изменения. Първо обаче не е необходимо да се генерират по-високи разходи. Ако всичко се, вижда, се разглежда като резервни части, то тогава може да се смени двигателя и задвижването, а не цялата машина. Това, по което трябва да работим допълнително, е да видим по какъв начин можем да направим нещата, така че заменящата машина да бъде конструирана след 2011 година. Как можем да сме сигурни, че тази машина гарантира безопасността на оператора и също времено не замърсява, а не да използваме втора употреба машини, които да застрашават живота на оператора и да са още по-замърсяващи от машините, които заменят. Второ, докладчика предлага да се елиминира член 30 за сертификата за съответствие. Мисля, че нещо повече може да се направи по този член, да, но не мисля, че, не, че трябва да отхвърляме идеята за сертификат за съответствие, защото той означава, че ние вярваме на съответния продукт. Съответно, мисля, че сертификата трябва да остане в текста и член 30 не трябва да бъде заличен, а просто да се потърсят нови формулировки. Не вярваме, че член 46 трябва да бъде заличен. Става въпрос за вътрешните акредитирани услуги от страна на производителя. Това е много важна част от защитата на потребителя, свързано е с изпитване и поддръжка на двигателите. И струва ми се, че тук също трябва да потърсим нови формулировки. Надявам се, че внесете от мен изменения са ясни и ще бъдат достатъчно конкретни и надявам се в крайна сметка ще се получи доклад, който ще обогати предложението, по което работим. Благодаря, казва председателката. Давам думата на а, нашия колега от ЕКАРЕ. Благодаря. Ние подкрепяме общия подход на комисията за упростяване на законодателството, за изпълнение на законодателството и подобряване на качеството на въздуха. Аз обаче задавам въпрос, когато се е, сменят директиви с регламенти, защото наистина трябва да има сериозна обосновка. Не съм сигурен, че това съществува тук. И искам малко повече да ме убеди комисията, че наистина има причина за подмяната в този случай. Иначе мисля, че е разумно да има преравняване на стандарта за емисии в САЩ и Европейския съюз. Това е още по-важно от гледна точка на дискусиите по трансатлантическото споразумение. По отношение на част от специфичните пределни граници за вътрешни водни пътища, мисля, че е прекалено амбициозно и е възможно да се получат нежелани последствия. Може би част от от, от производителите на двигатели в а, Обединеното кралство ще се наложи да спрат да продават на нашия пазар. Искаме да подобрим качеството, но не искаме да гоним производители от пазара. Така че трябва да се търси баланс. Заменящите заменящите двигатели. Това наистина всички аргументи тук са разумни. Освен това, ние имаме непропорционален процент дизелови двигатели на нашите пътища. Мисля, че трябва да бъдат взети предвид наистина и малките оператори, защото те най-вероятно няма да имат възможност на време да сменят своите машини, особено ако има проблем с машината, която използват. И като цяло мога да кажа, че можем да подкрепим увеличаване на преходния период до 6 месеца, за да се даде повече време на бизнеса. И наистина очаквам с търпение да продължа да работя с докладчика и другите докладчици в сянка. Благодаря ви. Sorry, I didn't have the microphone there. I want... Искам да дам думата на либералите, но виждам, че тяхният докладчик в сянка не е тук. Виждам, че всъщност няма други докладчици в, сянка от другите политически групи. Може би сега е момента да дам думата на комисията за техните коментари. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред. Констатираме наистина, че има единомислие в този проект от доклад. В началният му вариант пред предложен от комисията и от докладчика. Това е отрадна новина. Целите са наистина свързани с функционирането на единният пазар, а и за ефикасност на регламентирането и упростяване. И за това искам да посоча, че една от, едно от слабите места на съществуващата или на предходната правна уредба бе трудността да се е, въведе в практиката по ефикасен начин дори и двигателят или машината да са наистина в пълно съответствие с изискванията за чистота на въздуха. Дори и в тези случаи пак пускането му в експлоатация представляваше цяло приключение. За това всъщност и поставихме за цел да прегледаме съществуващите текстове и да разработим един сертификат за съответствие, който да посочва и изрично, че единствено и само изделията, подложени на тази процедура за сертифициране, са на пазара. Ние смятаме, че няма нужда да се премахнат процедурите, а по-скоро да изработим модел на удостоверение за съответствие, който да отговаря на изискванията, вместо да преглеждаме цялата процедура. Благодаря. Господин докладчик, имате ли нещо да кажете в отговор на мнението на комисията? Стручния, протоже в zásadě vnímам, Благодаря съвсем накратко да ви кажа, следното. Наистина смятам, че е, философски погледнато сме на едно мнение. Благодаря всъщност е, за предложението да уточним какво значи точно заместителен мотор. Член 46, това е по-скоро предложение на комисията и можем да го дообсъдим. Що се отнася до предела като такъв, Опитах се да се срещна с конструкторите, с производителите на различните видове устройства и техника, била тя малка или едра сълскостопанска техника, като трактори, например, или мутриси. И всъщност тук, сред срещите си с тях, стигнах до извода, че те не смятат, че това ще бъде в ущърп на тяхните интереси, а по-скоро са, проявяват желание да се движат в рамките на установения предел. Това, което ги притеснява малко е периодът, е, срокът с който разполагат, за да се приведат в съответствие с новите изисквания. Благодаря ви много за е, съдействието до момента. Е, Благодаря на докладчика. 14 април е срока за внасяне на измененията. Измененията ще бъдат обсъдени на 6 и 7 май и след това на 22 юни и на 23 юни ще гласуваме в комисия. Очевидно, водеща комисия е тук е комисията ЕНВИ. Благодаря на всички участници. А сега може да минем към следващата точка от дневния ред. Седам думата на госпожа Гепхард, която е най-старшата, ако може да представи моят доклад. А, да, да, да заместим, тъй като ще бъде обсъждан моят доклад. Thank you. И така, аз поемам председателството. А, малко съм неподготвена за тази задача в момента. Но следващата точка от дневния ред, това са газовите уреди. А, и докладчика е госпожа Стайлер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги. представих доклада преди няколко седмици. Много важен въпрос, който е свързан с безопасността. Става дума, че оборотът за тези уреди е 40 милиарда. 7,5, 40 милиарда общо. Това са всички видове газови уреди. Има 102 изменения. 27 са внесените изменения. Стои второ, стои и трето и стои четвърто изменение – мисля, могат да бъдат обединени в един компромис. Същото се отнася до 205-то. и 260 и 209 също могат да се обединят. В последното част на изречението, което започва с думата exceptions, мисля, че се нуждае от някои разяснения. Ако погледнем изменение 211, е там очевидно, че става дума за нова дефиниция. И тук е необходимо да има празна яснота за 211, 212 и 213 и 214 изменение. Но, мисля, че 215 за него също е необходимо известно изясняване ще е, помисли по това въпрос. 216 е, е добро, 217, 218. От 216 до 226 са приемливи, тях ще ги приема. 227 също е необходимо да се доизясни. 229 също е, трябва да се доизясни. Искам да благодаря на колегите, които са а, посветили време, за да а, се опитат да усъвършенстват текста. И това, което се опитваме да постигнем в случая, да а, направим текста по актуален, по-силен. И сигурно съм, ще можем да намерим разумни компромиси и да се споразумеем по нещата, по които не съм приела на пръв поглед. А по тези, които сега споменах, всъщност е необходимо да получа по-скоро правна яснота. А, благодаря, госпожо председател. Благодаря. Ето, виждате, аз се върнах. Благодаря. И е, господин Пусе е от е, докладчик Сянка от НП. Благодаря, госпожо председател, с ваше разрешение. Ще говоря на румънски, тъй като са така доста технически нещата, за които, които обсъждаме в момента. Благодаря на колегата е, Стайлер за нейната работа. Както забеля... сте забелязали, аз съм внесъл няколко изменения. И искам да подчертая следното. Тук не трябва в регламента да се спира на един единствен риск, примерно въглеродният окис. Защото става дума за използване на уредите в обикновени условия. Има и други вредни вещества, които увреждат здравето на гражданите. Примерно 206-то изменение изисква обществото, обществеността да разбира по-добре нуждата от периодична поддръжка на газовите уреди. Има също така редица изменения, някои, които аз съм направил заедно с колежката Пълнова. Става дума за декларациите за съответствие на уредите. Много трудно е за малките производители в страни като моята или като в България, например, да издават подобни декларации за съответствие за резервните части и за аксесуарите. Необходимо е да имаме една единствена декларация за съответствие, така както е предвидено в други законодателни актове. 211 и 212 изменение предлагат допълнителни дефиниции. По отношение на газовите емисии, 2013 е оттеглено, 226 се отнася за системата за отвеждане на течностите, на кондензатът и трябва да бъде включена в първо приложение, където се а, дават информациите за функциониране на уредите. 229 годин а, изменение става дума за главните изисквания към а, удостоверението за съответствие. А в такъв случай а, това изискване за сертификатите би било излишно във всички случаи устройството трябва да бъде обект на периодични оценки, преди всичко проверка, когато се изважда на пазар, извежда на пазара и след това ежегодно. Благодаря, господин Тонтон. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тук главното е, ще може ли да се прилагат изискването на една такова толкова технически доклад. Както виждате, няма особено много изменения към него. Имам две забележки. Първо, необходима ни е система за обозначаване. Не мисля, че трябва да имаме обща система на обозначаване, не на всеки отделна част Иначе ще обременим прекалено законодателният акт. А второто беше вече споменато от предишният изказваше. Това се отнася до въглеродният окис. Но това не е единственото съображение за сигурност. Не трябва прекалено много внимание да обръщаме на въглеродния ток и си да пренебрегваме други опасности. А, освен всичко това, като се остави това на страна, приемам останалата част на доклада. Благодаря и аз бих искал да, да благодаря на докладчика за нейната работа от това досие, както вече бе споменато, доста технически доклад, но трябва да бъдем точни в, в това, което ще приемем, и аз съм внесла няколко изменения. Ще спомена три от тях. Едното се отнася до въглеродния токис. И се опитах да намеря компромис на редакция и мисля, че моето изменение по-добре отговаря на правните изисквания към текста. Второ, ако искаме да има знат обезначаване навсякъде трябва да включим, трябва да включим такова изискване за слагане на обозначения върху опаковките, там където те не могат да се сложат върху самата част. И накрая, както вече съм споменавала и преди, не подкрепям изискванията за професионалната поддръжка на газовите уреди. Мисля, че това, което до сега фигурира в уредбата по този въпрос е достатъчно. Паско е докладчик Сянка от името на Зелените, не е тук. Няма други докладчици в Сянка. Има ли някой друг, който би искал да се изкаже? А, да дадем думата на представителите на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада, благодаря за измененията. Бихме искали да ви обърнем внимание на 211 и 212 изменение. Дефинициите не отговарят на понятието така, както то е прието разликите в качеството на газът се взимат предвид при газовете уред. Всъщност това не е така, точно обратно е. Тук не е ясно какво ще, дали тази дефиниция отговаря на други правни документи. 212 изменение – също казва, че флуктуациите в подаваното налягане и качеството на газът се е в правомощията на страните членки, които трябва да вземат мерки за безопасността на уреда. Значи страните членки трябва да вземат подобни мерки и да съобщат тази информация. И след това да се, тя да се вземе предвид. Стоя 210 218 и 283 е, и 285 е, изменение. Става дума за знакът С върху частите на уреда. И, а, е, тук не се предвижда изключение за знакът С. има случаи, когато той обаче не може да бъде поставен върху самата част. Тук сме съгласни с текста на, прилож... на съображението и в 8 член са дадени изискванията към знака С и вторият параграф, който се отнася до частите на газовите уреди, посочва, че там където не е възможно знака да се постави на самата част, той може да се постави върху опаковката или съпъсващите документи. Сега по отношение на а, а, срока, предпочитаме срока от 10 години. Две, 2004 изменение. Става дума а, в него за а, изтичане на концентрат Благодаря на комисията за внасянето на правна яснота по някои от въпросите. Разбира се, може да има съмнение по отношение на обхватът и това какво е възможно да се предвиди в един такъв законодателен акт. Трябва да имаме яснота за това какво е възможно в съответните технически подробности. Добре би било да се срещнем с докладчиците в сянка, да се съберем и да намерим компромиси. Мисля, че вървим в правилна посока. И разбира се, тук а, голяма част от правомощията се падат на страните членки. И трябва да намерим а, общи решения, а, за да може да вървим напред а, и в приемането на този важен законодателен акт който засяга голям брой граждани на Европейския съюз, чиято безопасност несъмнено е отжизнено важна за всички ни. Благодаря, госпожа председател. Очаквам да работя с докладчиците в сянка. Колкото за графика, нямам го пред мен. Може би, ако вие го имате, ще съобщите датите. Да, точно така е. Компромисните изменения ще се разгледат на 20 април. Гласуване в комисия на 23 април. За да може да започнем преговорите през май, т.е. преговорите да започнат още по време на латвийското председателство. Благодаря. Сега пак ще отстъпя председателството. Госпожа Стайлер ще председателства останалата част от нашата работа. So, thank you. Благодаря. Сега стигаме до доклада от нашата председателка госпожа Вики Форд за личните предпазни средства. Ще дам думата на докладчика. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка за много полезния принос. Проведохме една много полезна среща в Страсбург. Знам, че е времето напредва. Надявам се, че докладците може да имат представител, ако се налага. Имаше консенсус по голяма част от въпросите. Разбира се, имаше и разлика в мненията. В момента правя компромисни предложения в три области, които ще бъдат финализирани до края на тази седмица. Първо по приложното поле. 9 и, 31 съображение. до 151 член и по-нататък до 223 ще имаме и компромис за срока на валидност за европейския сертификат. Благодаря на комисията на Стенли за това, че внесе определени препоръки преди да разгледаме този кръг от измененията. Съображение 24, член 8. Изменя 157, 160 и 302 е, до 320, ако правилно чухме. Европейската федерация за безопасност подели с мен и с докладчиците в Сянка едно интересно предложение за упростена процедура и бих искала да чуя какво мислят докладчиците в сянка за това, което ни е предложено от Европейската федерация по безопасност. Има и трета група компромиси, за да сме сигурни, че предпазните средства минават в правилната категория по безопасност. Секция 1. 117 изменения до 122. Има много изменения от колегите, които могат да подкрепя особено у нези свързани с информацията за контакт, която трябва да бъде на езика на държавата членка, в която се разпространява оборудването. 186 изменения, включително 231 и още няколко други. Документацията да е по-достъпна и налична по електронни или физически начин. изменения, няколко подред изменения, които включват 193 и 227. Също така има доста изменения за от светоотразителните стикери или ленти, които понякога се носят на модни артикули, а нямат за цел безопасност. Изменения 175, 6 и 9 от колегите Рашмор и Масталка. Мисля, че бихме могли да имаме частичен компромис по тези предложения. Има обаче няколко предложения, които ме притесняват 190-то, например, инструкциите в, под формата на пиктограми. Много от заинтересованите страни ми казаха, че всъщност пиктограмите може да са много по-объркващи за тях и вместо да упростим нещата, това ще доведе до допълнително объркване, така че пиктограмите ме притесняват. Освен това, не би трябвало да подриваме работата на своите колеги в областта на надзора върху пазара. И искам да чуя малко повече по изменение 192 и 197. Може би а, тези неща са свързани с езикови проблеми и вероятно това, което тя иска вече е покрито в пакета за надзор на пазара. Възможно е тук да се внесе устно изменение на изменението. Бих искала да чуя как протече разговора на госпожа Андерсън и комисията във връзка с въвеждането на принципа за предпазливост в кабелната директива. От комисията казаха, че това не е необходимо, защото става въпрос за максимално хармонизиране и трябва да чуя какво има да ни казват експерта от комисията. Знам, че госпожа Вестфал внесе подобно изменение в този доклад, което е 166. И последно господин Рашфор, 210, 211, 212 изменение. Органите, които отговарят за оценка, трябва да имат сертификат, издаден от национална национален акредитиран орган. Мисля, че това ще е проблем в някои държави членки, а пък няма голям смисъл за потребителите на лични предпазни средства. И накрая, господин Предцел внесе доста изменения, които оказват, че не е необходимо да имаме физическото име и адреса на производителя или дистрибутора, просто бихме могли да дадем имейл адрес за връзка с линията на дистрибуция звучи като упростяване, но от правна гледна точка това е неприложимо, не може да се сработи и не може да се използва като начин за упростяване. Разбирам какво е желанието да имаме по-прост режим, но в този случай просто не може да стане. На 14 април може да се проведе още едно заседание с докладчиците в Сянка. Благодаря, казва председателката. Сега ще помоля докладчиците в сянка да се изкажа. Започваме с НП. Господин Алеман, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за въведението в темата. Опитваме се да постигнем две неща с предложението. Първо бихме искали да предоставим по-голяма сигурност на потребителите. И също така искаме да избегнем свръхрегулацията от страна на Европейския съюз към компаниите, които са активни в този сектор. Не искаме те да се срещнат с допълнителни препятствия или да имат допълнителни разходи. Очаквам с нетърпение да видя вашите компромисни текстове. Мисля, че по време на заседанието в Страсбург нещата вървяха в добра посока. Намерихме много теми, по които можем да постигнем съгласие. За мен и за моята политическа група е много важно да намерим съгласие по приложното поле. Тук трябва да излезем с разумна дефиниция какво представлява това и какво не представлява, така че да имаме правна сигурност. Също така трябва да се окаже ясно какво влиза в обхвата на директивата и какво не влиза. В изменята съм се опитал да внеса допълнителна яснота по отношение на това, кое попада в приложното поле. Например, защита от топлина за частни лица. Тези предпазни средства имат а, чисто предпазна функция. Но пък струва ми се, че тук не трябва да навлизаме и да обхващаме по-декоративните по своята същност продукти. Има и неща свързани с подчистването, така че тук трябва да сме доста ясни. Това го споменах и последния път. А, и до известна степен съм притеснен за една част от директивата, в която се казва и така нататък. Струва ми се, че когато имаме и така нататък, това води до правна несигурност и бих искал да внесем изменение тук, когато говорим за делегираните актове. Това трябва да бъде пределно ясно още в насоките. И наистина това е компромис, който бих могъл да приема от тази гледна точка. Можем да определим с точност какво влиза в приложното поле и кое излиза от него. За колегата Вествал и внесените от него изменения за спортните продукти, ако тяхната основна функция е защита – Смятаме, че някои от тях могат да влезнат в обхвата. Ако обаче говорим за флуоресциращи, зависи дали те са с декоративна цел или с цел защита, но ако имат за цел да предпазват, то тогава трябва да ги включим и това трябва да бъде ясно. Така че много внимателно трябва да разгледаме какво се включва в приложното поле и какво излиза извън него. Що се отнася до личните предпазни средства, трябва да направим категоризиране в съответствие с степента на риск. И струва ми се това е част от един от компромисите. Втората част е времевата рамка. Комисията говори за период от 5 години. На мен ми се струва, че този срок на годност от 5 години или валидност в рамките на 5 години означава, че трябва да имаме активното участие на заинтересованите страни. Ако има някаква нова, ако има някаква промяна, трябва да имаме ново сертифициране. По време на разговорите с заинтересовани страни от сектора, стана ясно, че те биха могли да приемат този срок от 5 години. Той е разумен но има и други възможности как това да бъде реализирано на практика. Говорихме за една упростена процедура, която се предлага от самите производители. Аз мога да приема тази процедура, но има един проблем, който трябва да бъде разрешен и трябва да бъде доразгледан. ако нищо не се промени в законодателството след 5 години и производителя продължава да произвежда точно същия продукт, те все пак ще трябва да предоставят нов сертификат. А това, разбира се, струва пари. Така че, ако говорим за една ситуация, в която няма какво да се проверява, ако има производител, който е малко или средно предприятие, то това би довело до допълнителни тежести за него и процесът може да бъде доста скъп. Мисля, че ако търсим добро и балансирано компромисно решение, това трябва да бъде взето предвид. Определено един вид продукти не трябва да имат периода на валидност – това е категория 1. За категория 2 трябва да имаме такива сертификати, а категория 3 можем да имаме опростената процедура и все пак трябва да имаме предвид, че когато говорим за категория 3, там се извършва ежегоден одит. Струва ми се, че в текста това е глава 8. Там са разписани съответните разпоредби. Може да се постави под въпрос дали одита трябва да доведе до нов процес на сертификация или не. Има паралели, определено можем да работим в тази област. Например, когато имаме одит малко преди стичане на срока на валидност на сертификата, това може да се вземе предвид за, като проверка за издаване на сертификат, иначе ще имаме две проверки една след друга и това може да е скъпо за компаниите. Струва ми се, че тези а, предложения биха били полезни в компромисния текст, защото ако имаме одит и съвсем кратко след това имаме проверка свързана с издаването на сертификат, правим два пъти почти едно и също нещо, харчат се пари и може би е разумно нещата да се обединят. И накрая нещо във връзка с вашето изменение 78, при което давате почти задължителен характер на, този, на тази надзорна група или управляваща група. Не съм напълно съгласен. Говорим за група с консултативен характер, която има почти законодателна власт. Аз струва ми се, че не е редно да бъде такава функцията на една подобна група. Струва ми се, че по отношение на органите за оценка трябва да се върнем към предложението на комисията. При всички положения, струва ми се, ще намерим добро решение. Благодаря. Благодаря. Давам думата на докладчика в сянка от социалистите и демократите. Колеги, много благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Ето ме тук, в ляво седя. Председателката говори без микрофон. Да, продължавам. Продължавам. Може би се забавих малко, защото започнахме е, по рано работа по този въпрос. Не искам сега да развалям доброто впечатление от а, е, преждеговорившия, но аз не споделям изцяло неговото мнение. Моята позиция относно личните предпазни средства е, е различна. В началото искам да кажа, че всъщност миналата година вече го казах, че всеки петте години трябва да продължат да са задължителни. Защо? Защото личните предпазни средства непрекъснато се променят. Например, случая с азбеста. В продължение на години се считаше, че азбест е изключително подходящ за защита от високи температури и е, даже имаше гениални идеи да се използват азбеста за строителство на училища. Така че петте години продължават според мен да бъдат много уместно изискване, тъй като се отразява на нашата собствена сигурност, и на сигурността на бъдещите поколения. Сега е една по-обща бележка, ако позволите. Като законодатели, като законодатели трябва винаги да носим отговорност от решенията, които взимаме. Чуваме обаче доста често разсъждения от, серт, от сорта на трябва ли, необходимо ли е. Да, трябва и е необходимо. Необходимо е да се регулира именно в областта на личните предпазни средства и най-паче там. Защо? Защото тази регулаторна рамка трябва да се приключи колко се може по-бързо, особено за някои професии. Знам, че това вече съм го казвала, знам, че се повтарям. Поемам рискът да ме обвините, че не казвам нищо ново, но пак настоявам, че личните предпазни средства са най-напред предназначени за, за опазване на здравето и живота. Нека да дам един конкретен пример. Пример, който се отнася за всички ни, не винаги, но може някога да се случи да ни засегне и нас. Например, пожарникарите имам предвид. Пожарникарите са ценни кадри. Това са хора, които всеки ден рискуват живота си, за да помогнат на другите. Следователно, те трябва поне да са сигурни най-малкото в това, че техните лични предпазни средства отговарят на всички изисквания за сигурност, за да не излагат излишно на риск собствения си живот. И знам за какво говоря, защото моя съпруг работи в спешно отделение на бърза помощ и всеки ден е свидетел на сцени, които можело да се спестят, ако личните предпазни средства са били по-сигурни. Затова госпожо председател, госпожо докладчик, от моята политическа група бихме и изразили желанието да ограничим приложното поле. Например, вие искате да има изпитан, изпитвания на място. Аз обаче малко съм скептично настроена, както и към ограничаването на удостоверението за съответствие и по него съм критично настроена. Началното предложение на комисията в този смисъл беше по-добро. Може би да има нужда от известни модификации на това начално предложение, но за нас ще са приемливи, ако са само в посоката, която току-що ви очертах. В Европейският съюз как стоят нещата? Стоят последния но, начин. Производителите трябва да се доверят на нашата дейност като законодатели и да са уверени в това, че знаем за какво става дума, знаем как да законодателстваме, именно така и процедираме. За това обаче трябва да изтласкаме на страна всички останали е, фактори, като например економическите, които нямат място тук. Аз съм прекалено социалистка, за да приема влиянието на економическите фактори, когато може да бъде изложена на заплаха сигурността. Удостоверението за съответствие, то не се издава веднага и има съответен срок за неговото придвижване и инстанциите. Но това придвижване все пак е съизмеримо с инвестицията, която влагаме и тя е на първо място в здраве, сигурност и живот. И така, в заключение, смятам, че началното предложение на комисията е много добро и е, се раде... ще подготвя изменения по този текст. Надявам се, че ще стигнем до компромис накрая. Благодаря. Сега ще дам думата на Дита която представлява друг докладчик в е, Сянка. Да, благодаря. Представлявам Роберт, който не може да присъства, така че от негово име поздравявам докладчицата за работата по доклада. Той вече е изразил своето мнение и тук на заседание на парламентарната комисия и по време на срещи на докладчиците в Сянка. Само накратко, ако позволите да ви изложа неговите главни бележки. Нашата политическа група е за стрикни изисквания към личните предпазни средства. За нас пълен приоритет е сигурността на ползвателите. Освен това сме и за хармонизиране на европейският пазар. Началната система, така както действаше до момента, бе сравнително успешна. Задоволително бе нейното действие, така че сега няма нужда от никаква революция, няма нужда от революционна промяна. Просто трябва да подобрим, поясним и упростим. Приветстваме и извършеното от докладчицата, която е и председател нашата комисия. По въпроса сега за обхватното поле. Комисията предлага то да се разшири за личните предпазни средства, които пазят срещу вода и топлина. Ние смятаме, че това трябва да бъде направено съразмерно с увеличаването на административното бреме. Ако са предвидени някои лични предпазни средства, които да опазват в много-много конкретни ситуации, като, например, готварски ръкавици, то тогава има резон те да бъдат оставени и извън обсега на директивата. Що се отнася до сертификата за удостоверяване, той наистина е важен, защото е важно да се знае, че дадено изделие отговаря на изискванията. Ние смятаме освен това, че економическите играчи трябва да имат право на избор между традиционният начин на искане на това, този сертификат и електронният път. Съответните органи за контрол на пазара трябва да имат бърз достъп до тези декларации за съответствие. Те трябва да са на разположение и на хартиен носител, и на електронен такъв. Освен това, инструкциите за ползване трябва да бъдат ясно разписани, лесно да да предоставят също така достъп до декларацията за съответствие, ако тя е изискана от съответните органи. По въпроса сега за валидността на аудиторските процедури. Някои искат да се заличи максималният срок на валидност на тези документи. И това го искат едни. Други пък са на обратното мнение и смятат, че това трябва да бъдат най-малко 10 години. Има, разбира се, и те, такива, които смятат, че всички лични предпазни средства – трябва да бъдат ефикасни при а, каквито и да било условия. И това всъщност е целта. И тази цел ще я постигнем, надявам се, аз с помощта на компромиси от страна на комисията и за до уточняване на изискванията за правни определения и срокове. Освен това, винаги, когато има промяна или когато стандартът е променен, не само продуктът, то тогава, дори при тези променени обстоятелства, и стандартите, и изделията трябва да целят единствено и само сигурност в тяхната употреба. Най-важното, разбира се, е да се уточнят областите, в които могат да се въведат опростени процедури, като например подновяването на сертификати, те да бъдат подновени, когато е необходимо. И за това сме за 160 е, и 137 е, изменения. Против сме 239, 235, 236 и 7. Сигурна съм обаче, че ще продължим в същия конструктивен дух работата си по този доклад. Ето това бяха думите, които ми остави написани, за да прочета от него име Роберт. Благодаря. Благодаря. Сега се опитвам да видя има ли други докладчици в сянка. Изглежда, че няма такива. А в такъв случай ще дадем думата на представителите на комисията. Благодаря ви за доклада, благодаря за измененията, благодаря за това, че ни давате думата. На последната ни среща казахме и сега пак ще повторим, под, подкрепяме премахването на изключението за ръкавиците за фурни и а, мялни машини. Както споменахме и по-рано, ще подкрепим компромисно решение, което е а, приемливо за съзаконодателите. Искаме също да ви обърнем внимание към следното. 147 и 173 изменение предлагат да се изключат от обхвата а, продукти, които не са в обхвата на сегашната директива. Тук става дума примерно за изменение 173. Това са ръкавици, които се използват с почистващи препарати. А също така и изменение 147. Това са все продукти, които са за лично ползване, не са свързани с заплаха за живота. Например, става дума за слънчеви очила. Имаме и някои резерви по отношение на някои конкретни продукти в 169-162 изменение се отнася до това. Но а, съмняваме се в прилагането на законодателството, защото много често трябва да отговаряме на въпроси какво е искала да постигне законодателят. След като споменава едни продукти, едни стоки, а не споменава други. А и, значи, това е свързано с прилагането. Сега, колкото до изменени 154 и 182. техните изисквания, според нас, могат да се включат в законодателството, което се отнася до работните условия, а не до безопасността на продуктите. А това е целта на настоящето законодателство. Става дума за безопасността на продуктите, говорим за удобство, за економични изисквания, а пък това по-скоро принадлежи към работните условия. 234 и 237 изменение – които предлагат премахване на ограничителния срок, трябва да кажа, че най-новите продукти, които отговарят на новите хармонизирани стандарти, имат предимството, че те получават сертификат за валидност, то животна валидност. Колкото до изменения 59 и 106, проблемите свързани с тях са следните. Сертификатът за тях може да остане валиден дори след оттеглянето на хармонизирания стандарт. Ако оттеглянето на стандарта се дължи на установяване на опасност за живота, а тогава не може да сме сертификата да продължи да бъде в сила. Винаги сме се питали защо един стандарт, уеднаквен стандарт се оттегля. Разбира се, ако той е, това е, се дължи на опасност за живота, тогава не може сертификата да стане в сила. Сега за, на 166, то изменение, например, свързане с промно секторно законодателство е свързано с много сериозен стандарт, сериозен на заплаха. Целта на законодателството е да установи правила, с които да се съобразяват економическите оператори. Разбира се, съществува и принципът на предпазливост. Какво трябва да направят економическите оператори, за да могат да отговорят на изискванията. В момента законодателство се позовава на общите правила, но не и на конкретни изисквания – но при прилагането на законодателството винаги стигаме до този проблем. А, какви правила конкретно трябва да се прилагат? И това е един от проблемите с този законодателен акт. Всички изисквания за безопасност трябва да се вземат предвид в подобен вид законодателство. Приветстваме 160 и 138, които изясняват въпросите с цялостният преглед на продуктите, колкото до изменението за светоотразителните елементи. Трябва да кажем, това е доста сложен въпрос и е необходимо много време, ако почнем да го разглеждаме в подробности. Бихме искали да ви обърнем внимание на това, че би било добре да имаме тук обективни критерии. Примерно в 177 изменение. То определя редица критерии. Предлага редица критерии, но подобни обективни критерии е по-добре да бъдат използвани, отколкото да разчитаме на тълкувания. А, именно в 177 се предлагат подобни обективни критерии. В 190 също предлага доста сложни процедури. Намираме, че те ще бъдат проблемни. Колкото за задължителната акредитация. 110 до 112, 210 до 212 изменения. А обсъждахме този въпрос и по-рано с парламента и съвета. И тогава се стигна до заключението, че кредитацията не трябва да бъде задължителна, тъй като това е свързано с проблеми в някои страни членки. Смятаме, че трябва да запазим споразумението между парламента и съвета по този въпрос, постигнато по-рано. Разбираме, че може би в бъдеще задължителната акредитация ще бъде полезна, но не на, на този етап. Благодарим за работата. Може да разчитате нашата подкрепа винаги, когато е необходима. Благодаря на представителя на комисията. Сега давам пак думата на госпожа докладчика. Благодаря за вашите изказвания. Съгласна съм, че е необходима яснота по отношение на обхвата. Благодаря за забележките на комисията по отношение на обхвата. Абсолютно не съм имала намерение а, да се. А, да отпадне, примерно, изискването за безопасност на а, устройство на това, което използват, примерно, а, огнеборците. А, ще направим предложения за компромисни изменения. Текстът и тъйна, и тъна, и така нататък се използва а, а, от много години, но а, сега е може би по-уместно тези текстове бъдат включени в съображенията, в преамбюла. Ще направим предложение и по този въпрос. Не мисля, че имаме големи различия. По отношение на 5 годишния срок, тук винаги ясно съм заявявала, исках да чуя гледищата на заинтересованите страни. Преподписала съм изменението с господин Рашфорд, където се казва, че когато съществуващият сертификат изтича срокът му и е необходимо да се направят промени, не е необходимо да има много сложни административни изисквания, за да се направи нова оценка и се издаде или нов сертификат или се продължи срока на съществуващия. И надявам се, че Комисията може да приеме изискване в това отношение и вярвам, че всички се са съгласни с това предложение. Също така би ми било интересно да чуя вашето мнение по конкретните предложения на Европейската федерация по безопасността. Защото в някои отрасли, където не въжат автоматични преклузивни срокове, а някои заинтересовани страни повдигат въпроса, В никакъв случай не става дума за предотвратяване на възобновяването на валидността на съществуващи процеси или пък, за, примерно, да се отпадне годишният одит, както спомена представят на НП, но необходимо ни е решение, което да може да се прилага първо за продукти, които нямат срок на годност на изтичане и второ, там където е необходимо да се направи промяна в законодателството. Комисията с право повдигна въпроса за изменението, което третира тези въпроси. Какво ще стане, ако един стандарт е оттеглен? Ако стандартът е оттеглен, тъй като са се установили живото, опасни за живота елементи, очевидно, че съответният уред може да остане на пазара, докато излезе нов такъв, но не искаме да има обаче период, в който няма да има никакви предпазни средства, нито стари, нито нови. Затова трябва да има някакъв преход между е, едното и другото, да може хората все пак да разполагат с предпазни средства ако се върна на въпроса за обхвата, мисля, че а, трябва да останат в обхвата някои оспорени елементи. съгласно с, с комисията по отношение на яснотата на някои изменения, трябва да ги погледнем още един път. Не подценявайте, моля ви, обаче, значението на предпазни средства, които са достатъчно ергономични. Във връзка с Международния ден на жената имаше много интересни приноси за лични предпазни средства, които са предназначени за жени. и в машиностроенето и другаде, ако нямате предпазни средства, които са предназначени специално за вас, нещата стават много трудни абсолютно необходими са ни предпазни средства, които да могат да се използват от всички членове на обществото. Благодаря ви за вашите обяснения за принципът за предпазливост. По отношение на спортните а, стоки, мисля, че ще можем да намерим а, компромис. А, а, използването на понятието мода може би ще се окаже трудно за дефиниране в правно отношение. 78 и 2009 изменение ще бъдат преразгледани разгледани още един път. По въпроса за декларацията за съответствие. Декларацията за съответствие трябва да бъде в, в на хартиен носител или само онлайн. Аз бих казала да. Но във всички случаи трябва да има много ясни а, инструкции за ползване. Трябва да бъде на разположение декларацията за а, съответствие и а, онзи, който ще използва предпазните средства, трябва много точно да знае как това трябва да стане. Не знам дали сме се разбрали точно по този въпрос, но много важно е, разбира се, потребителите да разполагат с точни инструкции, нещо по което сме съгласни с Европейската комисия, също по използването на съответни пиктограми. Мисля, че това са главните въпроси, които исках да спомена. И а, очаквам а, да обмислим а, заедно а, внесените компромиси, и съм сигурна, че ще може да ги обобщим. Благодаря на докладчика за графика. Ще разгледаме компромисните изменения на 20 април. Ще гласуваме в комисия на 23 април. А, на, през май ще вече имаме мандат за преговори. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в сянка. С това приключваме това заседание. Business... Ако няма други неща, които можем да обсъдим, считаме, считаме заседанието за приключено. Дата на следващото ни заседание е 20 април, 3 часа. Благодаря ви.